God morgon och varmt välkomna vill jag hälsa... Добро утро! И добре дошли на всички на заседанието на Комисията по правата на жените и равенството на двата пола. Натоварена е програмата. Ако я погледнете, искам да направя в тази връзка един коментар – ако може да си отбележите. Е, тук говорим за доклада на госпожа Крац. Той е в дневния ред за гласуване. Съгласие с политическите групи и разбира се е, със съгласието на госпожа Краца ще отложим гласуването по тази точка. Това означава, че днес имаме допълнителни възможности да обсъдим доклада на госпожа Краца. Ще проведем следователно дискусия. И това е нова точка седма. Нова точка седма, след като приключи гласуването по другите доклади. Бихте ли си отбелязали тази промяна? Извън тази промяна не са поступили искане за други промени, така че надявам се можем да приемем е, дневния ред. Обявяваме го за прият. Точка втора – обявление на председателя. Искам да ви кажа само следното. Страсбург на 9 май. Да? Комисията ни ще проведе извънредно заседание. 9 май, от 9 вечерта до 10.30 вечерта. Много се е, извинявам, че е, ще проведем заседание толкова късно в нея вечер, но имаме е, неотложна работа, трябва да проведем гласуване и за това така се налага. 9 май, е, 9 часа вечерта, извънредно заседание в Страсбург. По отношение на редовното ни заседание, на 25 май. Моля да си отбележите, че ще проведем разискване с госпожа Маргот Валстрам, специален съветник на ОНЕ за насилието срещу жените в зоните, в които има конфликти. И така, това исках да ви кажа по точка 2. Сега преминаваме към точка 3. Трябва да одобрим е, протокола от предишното заседание. Госпожа Коста. Благодаря. По отношение на срещата с госпожа Малстрем, не е ли добре да се възползваме от случая да говорим за жените и мигранти? Виждате колко не търпят отлагане е, проблемите е, в северната част на Африка и може би ще е уместно да поставим е, въпроса за положението на жените в подобна ситуация. Добре е да се чуе какво мисли Комисията по правата на жените и може ли да предложи парламента нещо по отношение на имиграцията на жените. Струва ми се, че уместно да засегнем този въпрос. Благодаря, госпожа Коста, за вашето предложение. Eh, Искам да изясня едно нещо. Това е госпожа Маргот Валстръм. Това не е Малмстръм. Може би не се изразих достатъчно ясно и не артикулирах името, но госпожа Валстръм е тази, с която ще се срещнем. И така. Трябва да одобрим протокола от заседанията на 31 януари, 3 марта и 24 марта 2011 година. Протоколите са в вашите материали. Ако не получим бележки по тях до края на днешното заседание, ще ги смятаме за одобрени. Продължаваме. Eh, Предстои гласуване. Първият е, доклад, е, по който следва да е, гласуваме, е този е, на специалната комисия за е, трудностите с бюджета и устойчива Европа за 2013 година. Мисля, че на заседанието на 16 февруари с координаторите взехме решение да представим писмен доклад по въпрос. Колегите са внесли а, е, редица изменения, които искаме да гласуваме сега, но преди да а, е, пристъпим към това гласуване, госпожа Яна Кополо. Извинете, искам да кажа, че не съм си забравила картата, а съм я изгубила което е по-лошо. Мога ли да гласувам с дигане на ръка? Все пак не е толкова зле. За две години и половина тук я изгубих само веднъж. Госпожа Яна Кодаки, не се притеснявайте. Ще вдигате ръка и ще отбелязваме вашия глас. Нека сега преминем към гласуване. Инвестиране в бъдеще като нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа. Започваме с първото изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Номер 8. За. Две части всъщност. На две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега проверяваме. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 против, 10 са гласували за. Peço para considerar o voto a favor. Não encontro o meu cartão. Моля да смятате моя глас за положителен. Да, добре, тогава преминаваме към изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за. Не, 7 отпада. 11 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверяваме начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14 за, 12 против. Изменение 14 за, против, въздържали се. Приема се. 15 за, против, въздържали се. Приема се. 16 за, отпада. 18 за, против, въздържали се. Приема се. 19 е оттеглено. Преминаваме към 20, също оттеглено. 21 за, против, въздържали се. Приема се. Проверяваме начало на гласуването. The vote is closed and is adopted 14 um,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 против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 20, т.е. изменение номер 1 за, против, въздържали се, приема се. 2, 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 20, е, т.е. номер 4 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване, начало на гласуването по целия доклад. Край на гласуването. Приема се 25 гласа за, Двама са се въздържали. Благодаря. Сега преминаваме към следващото гласуване. бъдещето на е, обществените услуги от общ интерес. По точка 6 ще гласуваме. Е, докладчик е Сири Овир. Много важен доклад. В него се разискват е, много въпроси от интерес за нашата комисия и свързани с положението на жените като цяло. Например, Визира се е, необходимостта от високо качество на услуги за отглеждане на деца – каквито трябва да съществуват в най-различни форми. Това е много важен фактор, който позволява на жените да участват пълноценно на пазара на труда. Искам да дам думата на госпожа Овир а, сега, преди да преминем към гласуване. Тя не желая да вземе думата, така че направо ще преминем към гласуване. No. No. So we start the vote. Yes. И така, преминаваме към гласуване. Number one, vote in favor. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, господин Тарабела. Sur ma liste de vote, 12 est... В е, моят списък за гласуване 12 е оттеглено. No. I'm sorry, it's... Uh... Съжалявам, каза председателя, има недоразумение. Госпожа Стресинг. Пани Przewodnicząca, chcę повече, че моя поправка... Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че моето изменение 12 то не е било оттеглено. Yes. И ние гласувахме по 12. то така че преминаваме към 13-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис втори за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Моля, гласувайте. Втори компромис. The vote is closed.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 Край на гласуването отхвърля се 15 гласа против, 12 за. Да, отбелязахме си. Сега преминаваме към изменение 20 за. I'm sorry. Извинете, поправя се председателката. Гласуваме по изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 11 за, 15 против. 21. за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 11 за, е, отеглено е. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 300 за против въздържали се отхвърля се. 33 за против въздържали се отхвърля се. И така, преминаваме към 35-то за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. Моля гласувайте електронно гласуване 37 изменение. Yeah. Okay. One in favor. 40 за, 13 против. 32 uh, in favor. 14 за, 13 против, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 38 в две части. Първата част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 Поздравление за докладчика. имате думата. Искам да кажа няколко думи. Аз искам да изразя моите поздравления и благодарности, защото когато изготвях този доклад, трябваше да се придържам към определени правила и окончателният резултат е много добър. Много благодаря на всички, които допринесоха за изготвянето на този доклад. Благодаря, госпожо Ови. Сега преминаваме към следващото гласуване. Тук става въпрос за демографските промени и последиците от тях за бъдещата политика на сближаване на Европейския съюз. Докладчик в нашата комисия е госпожа Ана Заборска. Иска ли госпожа Заборска да вземе думата? Дякуем пани председничка. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на всички, които взеха участие в изготвянето на този доклад. Доклад имаше около 50, 50 изменения. Благодаря на всички, че бяха готови за постигане на компромис. Това е една много важна тема и за това при някои компромиси предвидих минус – тези предложения са важни, но те доведоха до това доклада Всъщност щеше доклада да бъде още по-всеобхватен, ако бяха включени тези изменения. Ето защо аз е, съм против някои от компромисните изменения. Благодаря още веднъж за плодотворното сътрудничество и да се надяваме, че и водещата комисия ще приеме нашето становище. Благодаря, госпожо Заборска. Разбира се, ние бихме желали водещата комисия да вземе предвид нашето становище,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 Край на гласуването. Отхвърля се 15 гласа против, 12 за. Сега преминаваме към 11 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 16 против, 12 за. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 Искате да проверите 14-то. Добре, моля електронно гласуване по изменение 14-то. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 15 гласа за, 12 против и 1 въздържал се. 15 и 16 отпадат, 17 в три части. Първата част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. И третата част за. Yeah, it has to fall. Yes. It falls. Okay. So we go... Отпада третата част. Добре. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. 25-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 24-то за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Добре, искате да проверим 26-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 гласа за, 14 против. Приема се. 28 отпада. Сега втори компромис. За, против, въздържали се, приема се. 33-то за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за,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 против, въздържали се, приема се. Искате да проверим първо изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Госпожа Фигареро е за, така че 14 за, 13 против, един въздържал се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 24 за и 4, 4 въздържали се. Поздравления за госпожа Сърбовска. Благодаря на всички. С това приключихме гласуването за тази сутрин. Благодаря ви много, че участвахте така организирано. Поздравления на всички докладчици. Då går vi till ärende 7 på dagordningen. И така, нека да преминем към точка 7, новата точка 7 от дневния ред за тази сутрин. А именно проекта доклада на тема Жените и ръководството на предприятията. Докладчикът е госпожа Краца. Моля ви, бъдете малко по-тихи. И така говорим за жените и ръководството на предприятията. И както всички знаем, участието на жените в ръководството на предприятията е твърде ниско. И този доклад има за цел да потърси начини за засилване на присъствието на жените в ръководството на предприятията и дружествата. Доста гореща тема, дискутира се в всичките държави, членки на Европейския съюз, особено след като комисаря Рединг спомена възможността за въвеждане на квоти, ако няма промени. И така давам думата на нашия докладчик, госпожа Краца, след което ще проведем дискусия. Имате думата. Съвкарищо поли, кирия проедре. Е, и благодаря, госпожо председател. Мисля ли, поне мислех, че ще можем да гласуваме по доклада още днес, но тъй като, както ви и сама казахте, темата е много важна за всички държави членки, подети са много инициативи. Мисля, че се развива определена политическа атмосфера в Европейския съюз по тази тема. Мисля, че е много важно Европейския парламент да поеме водеща роля в тази инициатива. И така, още от самото начало на този парламентарен мандат направих предположение да изготвим доклад по тази тема. Обмених кореспонденция с комисаря по този въпрос и вече разполагаме с няколко компромисни изменения, които са предложени. Така че когато гласуваме, се надявам, че ще можем да подадем много ясен и силен сигнал и до комисията, и до държавите членки, и до обществеността. И за да бъде възможно най-кратка, нека да благодаря на всички колеги за отличния друг на сътрудничество. Като цяло, позициите ни бяха сравнително близки още от самото начало. Разполагаме с няколко компромисни изменения, които ще дадат възможност доклада да стане по-пълен и по-ясен, с по-ясно политическо послание. Както казах, всички предложения са взети предвид, всички предложения направени чрез подадените изменения – но на практика те засягат три или четири абзаца общо. Много трудно е, когато се обсъждат е, изменения, да се включи всяка една дума, дадена от хората. От... Но все пак е, се опитах да обхвана основния смисъл на подадени изменения от всички. Така смятам, че с компромисните изменения вече можем да обхванем цялостната картина и особено да разгледаме въпроса къде са подети инициативи на други места в институциите. И така, най-важното е да засилим посланието, което предаваме на държавите членки. Същевременно, повдигаме няколко въпроса, които са важни във връзка с общите условия, които би трябвало да се прилагат по отношение на развитието в кариерата, назначаването, условията на труд. Целта е да се постигне обективност и прозрачност. По този начин ще изградим една добра основа за развитието на жените в кариерата. Ето, например, да погледнем компромисно изменение 2. Неговата цел, по-скоро целта, която трябва да се постигне, е не да има квоти за жените и реструктуриране на фирмите, а по-скоро да се разгледат ситуациите, в които жените не са успели да покажат, че тяхното ниво на квалификация и умения в структурата на съответната фирма е достатъчно високо. Друг важен елемент е случая, в който фирмите подемат сами инициативи чрез менторство и чрез подходящи структури за подкрепа и наблюдаване на развитието на отделните кариери. Много важно е също така да има хармонизиране между професионалния и семейния живот на жените. Отново това е отговорност на държавите членки. Трябва да се създадат стимули за насърчаване в тази област. И е възможно да има и мерки от фискална гледна точка. Друг важен елемент – който искам да спомена тук, е следният. Необходимостта да има конкретни цели. Нещо, което вече бе споменато и от вас, госпожо председател, има различни настройки в държавите членки, в северните страни, например, равенството вече е действителност. Има обаче други области, където общественото мнение е против квотите. Така че е добре да разгледаме развитието във всички тези страни. Опитваме се да създадем условия за поемане от, на отговорност от държавите членки, поемане на отговорност и от самите държави членки, и от отделните дружества. Така че въпросът тук не е да се наложат квоти, които след това да се пренебрегват от фирмите. Важното е да се вземе предвид какво вече са направили фирмите и какво още могат да направят, за да насръчат развитието на жените в кариерата. Целта не е да се налага законодателство отгоре надолу. Има и конкретни абзаци, в които се говори за това, че ако има задължителна система за квоти в държавите членки, това на практика премахва отговорността от плещите на самите фирми. Отговорността за конкретни действия. И така, тук говорим за конкретни мерки, за действия от страна на държавите членки, но и за отговорност от страна на предприятията. Друг важен въпрос във връзка с задължителните мерки, а пък бихме искали те да се прилагат и на практика, нали така? Та, когато говорим за големите фирми, има една точка, в която се споменава положението на малките и средни предприятия. Те са мнозинството, разбира се, но а, те не се занимават особено много с постигане на равенство между мъжете и жените в управителните съвети. Та, добре е да има някакъв вид кодекс, например, който да помогне и на малките и средни предприятия да въведат равенство между половете. Това са основните точки и, както казах, благодарение на подкрепата на колегите успях да изготвя компромисните изменения. Направих всичко възможно и за да се избегне повторението. Не мисля, че би било добре да изготвим доклад пълен с повторения. Докладът е добре да бъде стегнат и без повторения. Трябва ни един добре организиран, кохерентен текст, който съдържа всички елементи, които споменах. Основният въпрос за нивата на отговорност и въпросите свързани с него. Целта е посланието, което съдържа този тест, текст да е ясно и кохерентно. Тъй като до този момент не всички приемат необходимостта от мерки. Квотите, разбира се, са политически въпроси. Има ситуации, в които жените са представени в общинските съвети на регионално равнище и в националните парламенти. Но е много важно и жените и мъжете да вземат този въпрос на сериозно, особено що се отнасят до представителството в управителните съвети. Тези елементи трябва много ясно да се упоменат и за управителните съвети, и за дружествата като цяло. Благодаря. Благодаря, госпожо Краца. А сега давам думата на заместник председателя на комисията, госпожа Морен Шартие. Имате думата présidente. Je voudrais euh, d'abord euh, remercier. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Крацер за общата позиция, която тя зае при изготвянето на тази тема, свързана с ролята на жените в ръководствата на предприятията. Е, този доклад има за цел е, да промени корпоративната култура във всичките 27 държави членки, така че жените да заемат ролята, която заслужават и която не им е отредена до сега и да бъдат равнопоставени на мъжете. Е, също и младите жени по време на периода на тяхното образование в висшите училища, трябва още тогава да им се отдава тяхната роля. госпожа Крацер в нейния доклад се концентрирала точно върху тези аспекти, които са много логични и разумни и най-вече, че мъжете и жените трябва да бъдат равнопоставени. Чрез този доклад трябва да се промени настройката в предприятията, свързани с ръководната роля на жените. Трябва да има една промяна в, мантал, в менталитета, без всъщност да се пренебрегват други важни теми. Такава тема е равно заплащане за равен труд. Знаем като цяло, че жените заемат много рядко отговорни позиции. Знаем, че жените са застрашени от изпадане в бедност. Въобще, управлението на, на целия персонал в едно предприятие трябва да бъде преосмислено, така че да се засили ролята на жените. Докладът на госпожа Крацър ще бъде подкрепен от целия парламент и от всички 27 държави членки. А, аз ще работя за това а, докладът да бъде подкрепен от възможно най-голямо мнозинство. И от всички политически групи и от а, парламента като цяло и след това това послание да бъде изпратено към държавите членки. Следващия оратор – аз а, а, няма да говоря за важността за въвеждането на квотите. Говорихме по този въпрос преди това. Също така и съдържанието беше обсъдено. Разбира се, добър вариант е да се въведат а, правни мерки и санкции. Знаем, че Делът на жените на годишна база в управлението на предприятията е 0,5% и се увеличава с 0,5% на година. Трябва да споменем и ролята на комисария Рединг, която се ангажира с това да насърчава засилване ролята на жените в управленските а, нива. Европейския парламент трябва изцяло да подкрепи а, комисаря Рединг и всички трябва да са наясно, че ако се изготви законодателно а, предложение, то ще бъде подкрепено от а, голямо мнозинство в парламента. Не почувствах да има един дух на сътрудничество и приобщаване а, по време на изготвянето на компромисите. Нещата бяха отложени, имахме повече време да изготвим компромиси. Аз съм сигурна, че можем да изготвим такива формулировки, които да бъдат подкрепени от мнозинството. Разбира се, ще има някои аспекти, по които ще сме на различно мнение. Но нека, когато гласуваме за този а, доклад, да гласуваме по тези различия и да ги изразим по този начин с нашия вод. Радвам се, че а, ще има отлагане, удължаване на срока и знам, че в крайна сметка а, това ще е един от, отличен а, доклад. Госпожа Ниблер. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Крацър за това, че е изготвил един много добър проекто доклад. С измененията, текстът ще бъде обогатен и искам да се присъединя към колегата преди мен, че този доклад ще означава един силен политически сигнал, който да изпратим към комисията и в частност да окажем съдействие и подкрепа на госпожа Рединг. Добре е, че в доклада не се говори само за квоти за жени, ами също и за това как могат да се развиват жените, да израстват в кариерата. Включени са отделни критерии, не на последно място гъвкавостта на работното място и всичко това може да се постигне чрез съответните а, съответните разпоредби за това, че жените да могат да съвместяват личния с професионалния живот. И да не става така, че целият товар да бъде поеман от жените. Мъжете също трябва да се включат, да поемат своята роля. В Германия сме много далеч от тези неща. Трябва първо да се промени и менталитета. Надявам се, че в Германия нещата ще се променят. Надявам се, че докладът ще бъде подкрепен от мнозинството, защото той съдържа в себе си една балансирана позиция и ще изпрати ясен сигнал към комисията. Благодаря, госпожо Ниблер. Госпожа Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя госпожа Краца за нейната работа и бих искал с този важен доклад да се изпрати ясно послание и към комисията, и към съвета. Това е моето желание. Нека съсредоточа изказването да не, не бива да обръщаме внимание само на квотите. Мисля, че госпожа Шарние е, направи прекрасно изказване в тази връзка в пленарно заседание неодавна. Квотите са необходимо зло, понеже нещата не се променят от само себе си. Не мога да подлагам под съмнение усилията на работодателите, но все пак до сега сме свидетели само на голи пожелания. Конфедерациите на работодателите е, изразяват тези пожелания, но нищо повече не се е, постига. Ако е, са утвърждавани правата на жените тук или там, това е защото са били приемани задължителни а, закони. Например, в Белгия, за да се осигури равнопоставено участие в изборите, не се допуска по закон внасенето на из... списъци с кандидати без да има равнопоставено представителство трябва да се наблегне е, върху квотите, защото е, на високите е, длъжности в предприятията има недостиг на жени. В някои държави има само 8-9% участие на жените на тези високи позиции. Това се разисква в националните парламенти. Преди няколко години беше такова положението. Сега вече 42% е участието на жените в тези ръководни постове и мисля, че трябва да се вдъхновим от това, което успяхме да постигнем в тази е, връзка. Госпожа Рединг трябва да получи подкрепа, за да се е, постигне по-голям напредък. Но, повтарям, и вие го казахте преди време, би трябвало да се обединим около едно и също убеждение, да изразяваме една и съща вяра. Това трябва да е неразделна част от нашата работа, въпреки че ще се натъкнем на неохота. Мисля, че без квоти просто няма да постигнем напредък. Дори срещу тях да има съпротива. Е, мисис Коста, ehm, Благодаря. Господин Теребел, госпожа Каща. Искам да благодаря на докладчика. Докладът е добър и е хубаво, че получаваме малко повече време. Защото в крайна сметка нямахме достатъчно време заедно с докладчиците Сянка да навлезем в по-големи подробности тук. При всички положения мисля, че се движим добре напред, но най-важното е да се захванем сериозно с проблема. Доколкото разбирам, и в Италия има жени, които не харесват квотите. Не само мъже, а и жени. По отношение на закона за изборите обаче, там има квоти и ако това не бе направено като временна мярка, нямаше да постигнем критична маса жени в институциите. Така че това е важен въпрос, който трябва да повдигаме пред обществеността, защото целта ни е механизма за номиниране за административни позиции да е по-прозрачен, защото много добре знаем как действа мъжката солидарност и старите приятелства. Много често просто нещата са си предварително решени. Именно заради това трябва да разгледаме нещата от гледна точка на пропорцията между мъжете и жените. И трябва да се разглеждат техните умения, и на жените, и на мъжете, за да може да има прозрачност и жените да не остават на страна. Трябва да се разглеждат личните постижения и всъщност, ако има пълна прозрачност, тогава нямаше да има нужда от квоти, защото жените просто лесно щяха да печелят по-високите позиции. Винаги, когато се търси качество, жените излизат напред. А ако се разглеждат автобиографиите на мъжете и жените по един прозрачен начин, тогава няма да има нужда от квоти. Но все още не сме стигнали до тази култура, в която избора се прави само възоснова на качество – Комисарят Рединг обаче е съвсем открито заявява, че това е проблем и действително трябва да се действа смело. Необходима ни е законодателна инициатива до 2012 година. Това е една от нещата, които трябва да искаме. След това Необходима ни преходна процедура при въвеждането на мерките в държавите членки, т.е. позволяване на държавите членки да оценят различните модалности, които се предлагат. Защото бизнес моделът е различен на различните места. 84% от дружествата в Италия са съвсем малки и доста по-трудно се правят се въвежда гъвкавост, докато при големите фирми е добре да се прилага по-силно задължително законодателство. Много е важно да предадем ясно послание, послание на парламентаристите. Имахме предложение, след това имахме оттегляне от предложението. Именно заради това трябва да подкрепим държавите членки, които отбелязаха напредък. И с това приключвам. Много важно е жените да се движат нагоре, а много често те се дискриминират не само при а, повишенията, но и при обучението. Председателката, благодаря. Госпожа Овир има думата. Президент. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на госпожа Краца за е, поставяне на въпроса и за това, че е подходила към него от множество агли. Имам обаче едно притеснение, свързано с ставащото е, в моята страна – по отношение на предприемачеството, мъжете и жените стават все по-равни, но въпреки това в управителните съвети на дружествата жените са огромно мълцинство. Само 2% от състава на съветите са жени. В Естония хората смятат, че нещата ще се променят от само себе си. Да, има изследвания, които показват, че има около половин процент промяна поради промяната в нагласите ежегодно, което означава, че 100 години ще са ни необходими, за да постигнем пълно изравняване. Политиците също се съпротивляват срещу ковотите, и ако възприемем подход отгоре надолу, ще се окаже, че хората ще оказват съпротива в по-висока степен на Европейския съюз. Аз по-скоро бих предпочела тук да говорим а, за мерки, а не за квоти. Струми се, че думата мерки е умекотена, макар че искаме да кажем с нея същото. Струва ми се, че трябва да възприемем мерки, чрез които държавите членки да се отворят за диалог, за разисквания. Тук политиците политическият елит и въобще елитът могат да направят много повече, да кажем. Много повече може да се разисква този въпрос в средствата за осведомяване. Увеличаването на жените, на броя на жените в състава на ръководните органи на предприятията е само част от един на много по-общ процес, но сме готови да окажем подкрепа, включително и на комисария Рединг. Готови сме да направим голям скок напред, за да станат жените по-видими в бизнес средите и без за това да са ни необходими 100 години. Има уникална статистика в европейски мащаб през 2009 година. 70% от абсолвентите в Естония са били жени. Повече от 60% от докторантите са жени. Същевременно на ръководни длъжности само 20-30% са жени. Прочетох много интересна статия от една много интелигентна жена. Еротили се лебарамени. В която се твърдеше, че това е същото като червеното бельо, че червеното бельо привлича мъжете в по-висока степен. Мисля, че трябва да възприем друг подход на мислене, друг начин на мислене. Děkuji за slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěla uh, konstatovat, eh, že uh, už původní návrh. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че Първоначалният вариант на текста е приемлив за нас. Говоря от името на консерваторите и реформистите, реформаторите. Първоначалният вариант ни хареса много. И въпреки, че някои от измененията, които внесохме, не бяха одобрени. Това не е голям проблем и ние сме готови дори и днес да подкрепим този доклад. Ние проучихме компромисите и както и колеги преди мен вече споменаха, Разделянето между отделните политическите групи показва какви са техните позиции и това затруднява постигането на компромис. Смятам обаче, че докладчика успя да обедини позициите на отделните политически групи. Сега, когато обсъждаме доклада още веднъж, искам да подчертая, че съм убедена, че в този доклад трябва да бъдат включени предложения, които ще бъдат приети в държавите членки. Аз съм от Чехия. И по отношение на заемането на жените на ръководни позиции не е тема, която има приоритет. Дори и чехкините казват, че те са против въвеждането на квоти. Най-важното е а, как жените могат да се преборят а, на национално ниво, за това тяхната роля да бъде а, призната. И какви са конкретните условия на място? Защото ако няма детски градини, детски ясли, където жените да могат е, да водят децата си, ам, И докато а, е, тези детски градини и ясли а, е, не се подкрепят от общините, от предприятията, то жените няма да имат възможност а, къде да водят децата си и да могат да ходят на работа. От моята практика знам, че дискусията за квотите не е толкова проста. Трябва да бъдат създадени мерки и условия, при които жените сами да могат да изграждат своята кариера. Пак Казвам, че доклада е балансиран, балансиран. Ние бихме го подкрепили в сегашния му вид, но аз ще продължа да следя как се развива той. И се надявам, че в крайна сметка ще постигнем един разумен компромис. Благодаря. Госпожа Бауър. <clears throat> Благодаря. Искам да изразя високата си оценка за работата, извършена от Роди, позволете ми да направя една кратка бележка. Най-неуместното послание би било, ако този доклад не спечели подкрепа, защото за някои партии той е прекален, а за други недостатъчен. Затова искам да ви помоля наистина да преосмислите възможностите за компромис. Така че да изпратим едно надежно, стабилно, дълбоко послание. Поради неуместни формулировки и редакции можем да изгубим много. Струва ми се, че компромисите във връзка с задаването на цели и квотите могат да се постигнат. Не във всяка страна, не във всяка група на обществото, дори сред жените квотите са общо приети. Затова опитайте се да намерите редакция, която може да издигне така нашата идея. И се опитайте да се обедините около компромиси, които а, служат като подплата на нашето послание. Ако не успеем да излъчим успешно това послание, не само ще блокираме собствените си усилия, но и усилията, които се стреми да положи комисията. Благодаря госпожа Бауър. Господин Румевал, благодаря. Е, искам да изразя някои основни съображения тук. Първо по отношение на контекста. Съвсем очевидно е, на лице е ползотворна възможност тъй като е, жестовете и думите е, на комисията ни позволяват е, нашата собствена работа да бъде поставена в друга арена в сравнение с това, което можеше да се получи, ако подходът на комисията бе друг. Затова трябва да вървим напред и да се възползваме от тази възможност, а не да отстъпваме. Второ, по отношение на квотите. Напълно съм съгласен с това, че квотите са а, необходими. Те не са излишно зло, те са необходимо зло. Въпросът е, че не са достатъчна мярка. В момента това е възможност и потребност. Същевременно квотите са недостатъчни. И това трябва да е ясно. А, за да може нашият дебат да бъде смислен като цяло, а да не бъде така центриран върху въпроса за квотите, трябва да помислим за това как оценяваме професионалната дейност. Въпросът е, че в трудовия живот е, понякога към един от половете има отношение като че ли той е второстепенен, втора ръка – И в тези отрасли, където се смята, че е необходима най-висока квалификация, всъщност е, огромното мнозинство е, работещи са мъже. Представете си менеджер на финансова компания. Е, това се смята за по-важно и там има най-много мъже, отколкото едно дружество или фирма, която предлага услуги и грижи по домовете. Защо едното се смята за по-важно от другото? жените би трябвало да спечелят респект в онези отрасли на економиката, където традиционно са присъствали повече мъже. От друга страна, и обратното е вярно. Трябва и мъжете да навлязат в онези отрасли, които са смятани за традиционно женски. За това квотите е, са важни. Не само трябва да се стремим към по-голям брой жени, присъстващи в е, по-мъжките професии, така да се каже, но и по-голям брой мъже трябва да има в традиционните женски професии. Е, това е нещо, е, с което трябва да се справим като общество. Като общество трябва да разполагаме с необходимите правилни механизми, така че да улесним предприятията да правят необходимите стъпки – и тук стигаме до въпроса за отпуската по бащинство. Сега, вярно е, че а, жените а, някой път, а, когато ще имат деца, а, няколко месеца се налага да отсъстват от работа. Това не е проблем, случва се. Защо обаче трябва в такива случаи работодателите да наймат повече мъже, отколкото повече жени? По същия начин, ако на някого се роди дете, родителите би трябвало да поделят отговорностите си а, и в тази връзка е необходима промяна на законодателството. Нуждаем се от задължителни нормативни актове и от помощ от обществени фондове. Така че и бащите да могат равнопоставено с майките да се грижат за децата. Сега въпросът за рационалната употреба на времето. Този дебат е общо европейски. Вижте, работното време. То е различно в различните страни. тук има значение не само какво работно време задавате, но и колко светлина има в помещенията и така нататък. Хората, е, мъже или жени, трябва да е, започват и да свършват работа горе-долу по едно и също време. Е, мисля, че всички тези отношения докладът съдържа доста ценни идеи. Ако се съсредоточим обаче изключително върху квотите, тогава изпускаме от поглед общата картина. Нали, би трябвало а, е, нашият поглед да е обзорен, а, е, да видим а, е, кое затруднява дружествата при найемането на хора и да отстраним пречките. Но трябва да се възползваме от възможността, която ни предлага комисарят Рединг. Комисията е тръгнала по правилния път според нас и за това трябва да я подкрепим, а не да отстъпваме. Благодаря много. Госпожа Мадера, заместник председател, има думата. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с преждоговорившия, защото това е тема, по която има голямо съгласие сред нас. Трябва да се борим заедно за тази обща цел, без разлика между политическите групи. Така че, както каза госпожа Бауер, много важно е да се предаде силно послание до всички за това колко важни според Европейския парламент са квотите. Аз съм италянка, както виждате, и мога да ви кажа, че 10% от ръководните позиции в Италия се вземат от жени. Di un messaggio. Oggi i cittadini europei hanno bisogno di questo. Става дума за позициите на кметовете. Така че много важно е да се изпрати много силно положително послание е, до всички европейци. В някои държави членки може да има някои големи трудности, може да се проявят и някои уязвими места на някои държави членки, Надявам се, че колегите ще подкрепят моите изменения за фискални мерки ад ад-хок за онези фирми, които позволяват на жените добре да съвместяват семейния и работния живот. Подкрепяме целта на доклада на госпожа Краца. Трябва да направим това и то е ефективно. Председателката, благодаря. Госпожа Билбао има думата. Благодаря, госпожа председател. Нека първо да благодаря на госпожа Краца за изготвения от нея доклад. Мисля, че той е много важен и има няколко неща, които трябва да разгледаме. Първо, Европейският парламент трябва действително да поеме водеща роля. Има различни страни. Има страни като Норвегия, например, но аз съм от Испания. И през 2005 година в една автономна общност бе прият закон за равно представителство и в предизборните списъци и в управителните съвети. Трябва да сме водещи в тази връзка защото целта ни е да увеличим информираността. След това въвеждане на ново законодателство се проведе проучване на общественото мнение, за да се провери дали според хората жените и мъжете имат еднакви права и равни възможности за образование. И 80% от хората се оказа, че всъщност са за квотите, включително и за управителните съвети на дружествата и настояваха за равнопоставеност между мъжете и жените. Така че това е въпрос, по който трябва да се работи. Става дума за лидерство и за информираност на обществеността. Съгласна съм и с казаното от господин Роме Вероеда. Не трябва да работим в някакъв вакуум по отношение на представянето на жените в управителните съвети. Трябва да се е, обсъдят нещата в много по-широк план, да се види какво става във връзка с отпуска по майчинство. Въобще днес в Европейския съюз все, дискутираме ли все още въпроса за отпуска по майчинство или по байчинство, бащинство, дали е, взимащите такъв отпуск ще бъдат е, ще получават заплатите си и е, въобще трябва да спазваме една последователност. По отношение на квотите, преди 20 години бях против квотите. но си давам сметка, че колкото повече отговорност имат жените, толкова повече има неравенство. Затова си давам сметка, че квотите са необходими. И поне в моята страна, в моя регион, квотите доказаха, че жените могат да участват а, спокойно на, а, на, на, над 50% в а, парламента на страната на баските. Така че всичко това е доказано и вече днес е факт, само 6 години след въвеждането на този закон. Много доклади се изготвят, които доказват, че най-инновационните компании, най-конкурентоспособните компании в световен и европейски план са именно онези фирми, в които има балансирано представяне на мъжете и жените на всички нива на отговорност. Така че това е посланието, което трябва да продадем. И тук искам да призва медиите да положат специални усилия, за да продадат тази идея. Има обаче и една критика. Фирмите ни наблюдават. И какво виждат? Ами в европейската политика всичко се води от мъже. Кой е председателя на Европейската комисия? Кой е председателя на Европейския парламент? Кой е постоянният председател на съвета? Кои са лидерите на парламентарните, на, на политическите групи в Европейския парламент? Така че трябва да погледнем и себе си, защото всички фирми ни гледат и си задават въпроса Добре, как е, точно те ще ни налагат такива мерки, след като самите те не са го постигнали. Така че трябва да водим със собствения си пример. Да погледнем председателите на парламентарните комисии. По-скоро мъже или по-скоро жени са те. Въобще, нашият парламент изглежда продължава стереотипите, които съществуват и на други места. Да, разбира се, има и изключение Има няколко мъже в тази зала. Това е нещо изключително, но всъщност кой се бори за равнопоставеността на жените и мъжете? Ми основно жените. В отговор на казаното от колегата Ромева, тук говорим за професионална ценност – професионална стойност, но помислете си, една жена, ако е готвила цял живот, е, тя... Тя е просто една обикновена жена. Обаче, ако един мъж готви, той вече е нещо много специално. Той си е шеф, главен готвач, така че е, помислете си какво става и в е, фирмите. Много често е, е, жени, които, мъже, които успяват да владеят е, традиционни за жените области получават специални похвали. Край на последната критика. Нека да погледнем собствените си документи. Включително и текста, по който работим сега. И изрази, в които се казва, например, Жените са компетентни, жените са квалифицирани, no haya demostrado exageradamente su recorrido. No hay más que... Смятам, че този тип формулировки показват стереотипи. Всъщност, на практика се оказва, че има несправедливост при сравняването на постиженията на мъжете и жените и на техните автобиографии. Така че нека и ние да подходим с е, известно смирение тук, защото и ние е, не сме съвършенни в тази област. Но това е един път, по който трябва да поемем всички заедно. И трябва всички политики да се работи последователно за да го постигнем. И така радвам се, че госпожа Краца изготви този доклад и е, ще трябва да продължим да работим по тази тема за бъдеще. Благодаря. Билбао. Е, Благодаря, госпожо Билбао. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз съм благодарна на госпожа Крацер за доклада, който тя изготви, защото сега на всички ни е ясно, че ние жените сме пълни с комплекси за малоценност. Ние продължаваме да смятаме, че не сме равни на мъжете. Говорим за това дали жените са в състояние да а, извършват управленски задачи а никой не пита дали мъжете са способни да управляват и да изпълняват управленски функции. Защо винаги се говори за квоти за жени? Ако а, не си вярваме, то тогава нямаме достатъчно самочувствие и няма да постигнем нищо. А, аз Чух колегата, която е проучела много изследвания и извършила редица наблюдения и е направила някои заключения. има организации, в които делът на жените е по-голям и те работят по-ефективно, отколкото организациите, в които управляват повече мъже. Но мъжете не признават този факт. а, просто не трябва а, да се пропуска добавената стойност, която до, за която е допринасят жените в а, управлението. В а, Норвегия има квоти 40% за жени. Където има повече жени, компаниите са по-печеливши. Има изследване, което е проведено и се показва, че броят на жените в, на управленски позиции се увеличава и те се справят с кризите по по-ефективен начин. Тук не говорим само за добавена стойност, а и за допълнителни знания и допълнителен опит. Относно образованието, това е тема, която беше спомената от много колеги. В образователната система, в университетите, жените наброяват 60%. Жените са по-квалифицирани. И сега трябва да продължаваме да доказваме, че това, което правим, е толкова добро и толкова качествено, както и при мъжете. Госпожа Рединг спомена за въвеждането на тези квоти, че ако те бъдат въведени, ще се постигне напредък. Нека да видим статистиките през последните 10 години, що се отнася до економиката. Дали има увеличение на, увеличаване броя на жените на управленски позиции? Не смятам, че има напредък в тази област дали ви харесват а, квотите и че това е един вид позитивна дискриминация. В крайна сметка и има доказателство, че в пет държави членки тези квоти са добър пример. Има, разбира се, и други мерки, инструменти да се постигнат същите цели. Но в крайна сметка те не са а, толкова ефективни както са квотите за постигането на тези цели. 52% от гражданите са жени, 48% са мъже. Господин Лайнен представя една идея, добра идея, свързана с въвеждането на квотите. Но тази инициатива се провали. Ние не бяхме в състояние да увеличим броя на а, жените в Европейския парламент. И в крайна сметка, във времена на криза трябва да подчертаем, че първо жените остават без работа. Много от е, колегите, които говориха за те, по този въпрос, ясно заявиха, е, че не става въпрос за това дали харесваме квотите или не. Това е единствената ефективна мярка и инструмент, с е, който разполагаме. Е, когато господин Барозо състави своята комисия, той взе предвид равенството между половете, но когато състави втората си комисия, той а, е, не а, е, постави цели а, за държавите членки. А, жените бяха номинирани а, в държавите членки и след това той започна да ми изпраща послания. Ако ми изпратите жена, а, тя ще получи едно по-силно портфолио. Ето а, защо имаше неохота да се а, номинират жени в втората комисия, защото ако по време на първата комисия имало мъже, те нямаха желание да променят нещата и портфолиота съответно. И така, факт е, че в крайна сметка трябваше да има само три а, е, жени в а, е, новата комисия, но ние а, е, шахме да се противопоставим на това. В крайна сметка, ние трябва да имаме самочувствие. Ако нямаме самочувствие, няма да можем да вървим напред. Благодаря, госпожо Годмай. Госпожа Плам. Mulțumesc, doamna președintă. Благодаря много, господин председател. Исках да поздравя Роди Краса за всичко, което е написала в този доклад. Съгласна съм, че трябва да се използва този изключително важен политически инструмент – квотите. Това е активна, прагматична мярка, която ни е необходима в момента. Съгласен съм. Съгласна съм и с всички преждеговоривши. Освен квотите ни трябват и допълнителни мерки. Говорим за отпуск по майчинство, по бащинство, родителски отпуск и всички останали допълнителни мерки. Тук искам да ви кажа обаче едно. Аз съм от Румъния И там чуваме непрекъснато, аз съм чувала и Вивиан Рединг да го казва, че ни трябва равнопоставеност във всички части на обществото. И че във всички елементи на обществото трябва да говорим за равнопоставеността между половете. Жените в Румъния, когато чуха Вивиан Рединг да говори за квоти, само за управленски позиции в бизнеса, се запитаха, добре, да, какво да кажем за политиката? Защо няма подобна инициатива в политиката? И както бе казано и по-рано, в местните власти, в регионалните власти, в почти всички държави членки, а не само в Италия, жените са по-слабо представени от мъжете може да се съгласим е, да се въведат квоти, но ако тези квоти се прилагат само за управлението на бизнеса, тогава всъщност е, фирмите ще смятат, че срещу тях има дискриминация. Необходимо е да има квота, квоти и в политиката. Има изследвания, които показват, е, че колкото повече жени участват в фирмите на ръководни позиции, толкова по-добре работи съответната фирма. Има ли обаче подобни изследвания, които да покажат каква е добавената стойност на жените в политиката? Възможно ли е това да се изчисли на европейско равнище? Именно заради това ни трябва дебат, трябва ни една сериозна дискусия и трябва да изпратим ясно и силно послание като най-демократична институция в Европейския съюз. Трябва да изпратим ясно политическо послание за въвеждането на подобни политически инструменти за поправяне на положението и да се увеличи за да се увеличи представянето на жените във всички области, във всички обществени сфери, защото е необходимо цялото ни общество да е напълно демократично. Оказва се, че в тези държави членки, където има равенство между мъжете и жените и равно третиране, се отбелязва напредък много по-бързо, демокрацията е много по-силна. И като цяло има баланс между мъжете и жените в цялото общество. Съгласна съм с казаното от колегите, съгласна съм с текста на колегата Краца, но трябва да настоим и за един по-глобален подход. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожа Първанова има думата. Благодаря, госпожо председател. Почти всичко вече бе казано. Но самия факт, че обсъждаме тази тема толкова дълго време и че всички се изказват и че а, изказваме все повече аргументи в подкрепа на очевидното, е доказателство, че е много трудно да се борим с тази дискриминация, защото това е дискриминация. Това е една исторически затвърдена дискриминация. Благодаря много на госпожа Краца за този доклад. Няма да ни е лесно. Не става дума само за жените в фирмите и прочие. Но трябва да си помислим и за това как в държавите членки е, дори отпуска по майчинство не се цени достатъчно и не се допуска изплащане на пълна заплата за жените в отпуск по майчинство. Сякаш раждането на бебета е нещо незначително за обществото. В крайна сметка няма кой друг да ражда бебета, освен жените. Друг важен въпрос е защо се изправихме пред финансова криза? Каква е отговорността на мъжете? Deutsche Bank, McKinsey и други е, показват е, сериозни проучвания, които доказват, че онези страни и онези фирми, които са ръководени от жени и е, където правителният съвет се управлява от жена, доста добре се справят по време на кризата и не са били взети от тях лоши решения. Но никой не си задава въпроса, е, добре, е, кой взе лошите решения, които доведоха до кризата и какво се случи след тези лоши решения. Така че е много жалко, че има жени, които не искат да вземат висока позиция, просто защото а, не са а, доволни и смятат, че е несправедливо а, да отидат на висока позиция заради квота. Напротив, Всъщност квотите не са за това. Е, квотите са за да може жените да не се изолират от процеса на кандидатстване за високи позиции. И както каза колегата Корнелисън, подобрението е само с половин процент годишно. Няма да е лесно, всякакви мерки се вземат и може би наградата Сахаров трябва да се даде не на някой, който защитава правата на човека някъде в Африка, а тук в Европейския съюз е, някой, който се бори за правата на жените. Защото ние си мислим, че сме най-добрата демокрация, най-добрият пример за права на човека също също времено не си даваме е, сметка за разликата между общите е, права на човека, е, които изглежда се разглеждат като права на мъжете, и правата на жените, които очевидно не са еднакви с тези на мъжете. Това е много важен въпрос. Трябва да стигне до председателството. Колегата Бил Бао каза, че всички председатели а, а, в институциите са мъже. Да, въпросът е колко а, пъти ще обсъждаме това и колко а, доклада трябва да изготвим по въпроса, докато се направи нещо. Мисля, че а, това е съвсем ясно. Истори... Тук става дума за добре установена исторически основана дискриминация. Нещо, което е срамно и което трябва да се премахне. Благодаря. Председателката, благодаря. Е, много интересен дебат проведохме, много интензивен и динамичен. Благодаря на всички колеги, които участваха. Така става ясно колко силен ангажимент има в е, Европейски парламент по този въпрос. Давам думата на Роди Краца за заключителни думи. Е благодаря Госпожо председател, благодаря на колегите за интереса, който проявиха към доклада. Целта на този доклад е да отправим едно ясно послание. В дискусията бяха засегнати и теми, които не, засядат, не засягат директно доклада и това, което каза госпожа Първанова каза, беше правилно. Да, има много а, е, доклади, свързани с жените, в професионалния живот, в управлението на човешки ресурси и така нататък. При всяка възможност трябва да се подчертава ролята на жените. И сега, в доклада е засегната една конкретна тема Искам да кажа следното. Всяка година, на 8 март, Деня на жените, ние се занимаваме с темата жените и политиката. Има много голямо събитие, организирано в парламента по този повод. Прикамваме също националните парламенти да вземат участие. До сега този факт не беше е, разяснявам достатъчно е, ясно за това, че се организирате такива събития в Европейския парламент, за това, че е, темата е много важна и се обсъжда на 8 март и Разбира се, при организирането на тези събития не се изисква някаква голяма организационна дейност от страна на, депутатите. Но резултатите от тези събития, от тези обсъждания трябва да бъдат разпространени сред обществеността. И така, сега преминавам към доклада. Много конкретни неща бяха споменати и някои по-общи аспекти също така, които не са свързани директно с доклада. Това, което каза госпожа Корнелисън, тя постоянно е тук, взима участие в дискусиите и аз казах, че да кажа, че Последната дискусия не беше толкова конструктивна. Говорих, е, го обсъдихме измененията, но някак си е, като че ли имаше недоразумения. Но сега това не е така. Е, аз съм готова да откликна на вашите предложения и коментари. Казаното за Европейската комисия, да, тя трябва да стане по-активна. И в доклада това ясно се споменава. ние приветстваме мерките на комисията и като чета техните съображения, констатирам, че само в тези държави, в които има политическа воля да се въведат квотите, само там се вижда някакво раздвижване. Ясно трябва да заявим, че искаме да насърчим законодателни мерки. Господин Тарабела, него го няма вече, но смятам, че той даде своя принос. Той се позова на опита в Норвегия, в Франция и в други държави членки. Е, е, ние проведохме и обществено е, изслушване. имаше представители от Норвегия, от Франция присъстваха и жени, които представляваха международни мрежи и организации. Тези, които не присъстваха, трябваше да бъдат информирани, че въз основа на това изслушване ние изготвяме доклад в нашата комисия. Важно е да се знае какъв е опита до момента в Европа, но не само в Европа и в световен мащаб. Сега искам да се обърна към колегата Ромева. Той а, говори за една много сложна тема за съвместяването на личния и професионалния живот. Ам... Сега не можем да обсъжим цялата палитра от въпроси, свързани с управление на човешки ресурси и така нататък. А, нещата в доклада са съвсем конкретни. Разбира се, този въпрос също ще бъде включен в доклада, доколкото е възможно. И също трябва да се посочи, че мъжете и жените трябва да работят безпрепятствено, без да им се слагат някакви пречки в изграждането на техния професионален живот. Да могат жените свободно да работят в някои отрасли на промишлеността, където мъжете доминират. Обаче има други области, в които жените са представени по, добре Но като цяло не зависи от структурата на предприятията. Като цяло мъжете са представени по-добре, отколкото жените. Казаното от госпожа Кормай – Казахте, че а, условията за жените са тежки и трудни, но о, и на жените им листва самочувствие и у, у, увереност. Има много изследвания, които съм прочела и аз самата, и в тях се казва, че има много негативни аспекти, е, не са свързани с това, че те не могат да съвместят професионално с личния живот, а защото жените нямат а, не проявяват много голям интерес, нямат достатъчно а, самочувствие. Затова е хубаво да се въведе а, системата за за това да, да има ментор, който да ги напътства при изграждането на тяхната кариера. Който иска да постигне нещо в кариерата, има предвид жените, трябва да бъдат подкрепени от различни програми, защото трябва да има достатъчно детски ясли и градини, които да улеснят жените. Трябва да сме е, наясно, че нещата не са съвсем лесни. Има много е, фактори, които трябва да бъдат взети е, взети предвид, така че жените наистина да могат спокойно и свободно да работят и да растат в кариерата. Да, не само а, мъжете трябва да поемат своята роля и децата, а, за децата бъдат полагани грижи. От друга страна, самите предприятия трябва да са а, готови да, откажат, да окажат подкрепа на жените. А, нови аспекти бяха засегнати днес. Бяха казани неща, които са много интересни които са много разумни и Възоснова на тях може да се проведат кампании. Много интересна беше темата спомената за това, че а, трябва да се поощрява участието на жените в а, парламента. беше проведена една кампания, но сега чрез обмяната на идеи и обогатяването на нашия опит можем да проведем една още по-интензивна кампания а, кампания, извинете. А, трябва да проведем дискусии с съвета, с политическите партии и така нататък, с всички органи, които а, решават как да бъдат разпределени а, местата между мъжете и жените. Това, което трябва да бъде подчертано, е, че е необходимо да са на лице определени условия. Трябва да се е, проведат е, дискусии с е, социалните партньори, с синдикатите, с търговските камери, с работническите съвети. Всички те трябва да бъдат включени в този процес. И в тази насока имаме нужда от разяснителни кампании, така че на всички да стане ясно, колко е важна тази тема. Благодаря и на колегите за тяхното сътрудничество и искам да кажа, че госпожа Коста подчерта, че може би има някои недоразумения, свързани с може би различните езикови преводи. Говореше се тук е, за е, постиженията е, по време на кариерата. Предприятията искат да назначават хора, които са не само отговорни и хора, които ам, разполагат с много повече качества. Не само да могат да изпълняват административните процедури, защото а, те искат а, хората да могат да са гъвкави, а, да разполагат с съответните а, качества. Защото никой не може да каже, ето аз е, разполагам е, с такива и такива качества, там и там съм работил, но въпреки всичко не получих това място. Предприятията са е, отговорни сами за това какви решения взимат. В доклада се спомена за с думата honoring – който се, е, дума, която се различава от е, немския превод, където а, е, означава нещо друго. Много често се говори за това, да, моята дъщеря завърши висше образование, има съответната диплом, диплома, сега заема ръководна длъжност. Бяха изготвени две компромисни изменения и беше казано, че дела на жените на управленските нива ще бъде увеличен, но само когато тези жени разполагат със съответните квалификации. Знаем, че има жени, които разполагат с такива качества и са специализирани в определени области. Това, което искаме да кажем днес, че жените не трябва да бъдат назначавани просто така, защото те имат връзки или познават някого. просто тези жени трябва да са високо квалифицирани. Това исках да подчертая още веднъж. Като цяло всички сме на едно мнение по темите, които обсъдихме. Още веднъж искам да подчертая, че е важно да има диалог с социалните партньори, да се провеждат разяснителни кампании, така че да се привлече вниманието на обществеността. Благодаря още веднъж. Е. Много благодаря, госпожо Краца. Ще гласуваме на 25 май в комисията, след което докладът ще влезе на пленарно заседание през юли месец. Преди да преминем към следващата точка от дневния ред, бих искала да помоля всички колеги, когато се изказват, е, да правят максимално сбити изказвания. Час и четвърт от не сегашният дебат остават още пет точки от дневния ред. Е, това, което разисквахме, щеше да се гласува. То бе включено като точка за разискване в последната минута. Сега имаме за всяка от следващите пет точки по около 15 минути. Затова трябва наистина да бъдем много организирани. Преминаваме към следващата точка. Проект на становище за Комисията по бюджета, мандат за а, тристранния диалог а, по проекта на бюджет. Докладчик е Барбара Матера. Искам само да кажа, че когато проектът на становище бе разпространен, не разполагахме с конкретните предложения на комисията. Сега вече разполагаме с тях, затова променихме срока за внасене на изменения, за да можем да се, взем, да се съобразим е, и с предложенията, поступили от страна на Европейската комисия. Давам думата на госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа кратко. През март 2010 година Европейската комисия прие стратегия за равенството на половете в периода 2010-2015 година. Там се подчертава значението на постигането на равенство между жените и мъжете на работното място. Е, както видяхме и днес, е, тази тема е изключително важна в политическата сфера. Нуждаем се от е, повече равенство между двата пола и в политическите институции. В крайна сметка това е един от основните принципи на Европейския съюз. Особено вярно е подобно изявление в контекста на стратегията Европа 2020. Е, една от нейните цели е, е така затваряне на пропаста между двата пола и е, постигане на по-голямо равенство между тях. Стратегията Европа 2020 цели увеличаване на заетостта сред жените. В момента процентът на заетост е 62%, докато стратегията Европа 2020 предписва като цел 75% заетост на жените. Sostenibile nell'economia abbiamo bisogno di più presenza femminile. Ние се стремим към по-устойчиво развитие на економиката, по-устойчив ръст и е, за това се нуждаем от по-голяма подкрепа, е, която да бъде оказвана на жените по начало, е, на жените от по-язвими категории, в частност самотни майки, възрастни жени, жени с увреждания, жени мигранти. В този проект на становище се изразява подкрепа за работата на института във Вилнюс за равенството на двата пола, тъй като те работят много усилено за събиране на статистическа информация и предоставянето и на държавите членки. в момента се приключва набирането на служители за този институт. Има пилотен проект, посветен на съчетаването на семейния и трудовия живот от страна на жените – Има и някои е, въпроси, е, по които аз съм докладчик в нашата комисия, които също са отразени в проекта, а именно условията за самотните майки в Европейския съюз. Всъщност броят им в Европейския съюз расте. Трябва да си дадем сметка колко трудно е за тях да се справят. Това е, е един от факторите за тяхната социална изолация, за социалната изолация и на техните деца, впрочем. В проекта на становище съм се постарала да се спра и на преодоляването на различията в заплащането, да поставя ударението върху положението и на по-възрастните жени, на жените с по- ниски доходи. Спряла съм се на понятието активно остаряване. Тук трябва да обърнем внимание на така поемането на социалните разходи, нещо за което и председателката спомена. Аз изготвих проекта на становище без проекта на заключения. Европейския съюз 2012 година, които постъпиха днес сутринта. Така че се надявам, че ако има някакво сериозно разминаване, колегите ми ще го коригират чрез изменение. Благодаря, госпожа Гормай. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа накратко. Figyelmet. Е, szeretném emlékeztetni a jelenlevőket, hogy a thousand and twenty as nők és férfiak esélyegyenlőségi stratégiájából hiányzik a családélet és a munka összeegyeztetés. Искам да кажа, че в стратегията Европа 2020 а, има цели, които са изключително важни за нас, но в доклада и липсват някои неща. За това са необходими пилотни проекти. Аз се отнасям с голямо уважение към вашите усилия, свързани с проблематиката на самотните майки. Мисля, че е необходимо да бъде привлечено вниманието на гражданите към този важен социален проблем. Говорим за различието в заплащането на мъжете и жените. Е, бе подписан в Будапеща през февруари един нов пакт е, за равните възможности. Той е стъпка напред. Искам само да ви припомня, че подобен пакт съществуваше и за периода 2006-2010 година и този предходен пакт е, също визираше различието в заплащането. Не е постигнат голям напредък през този петгодишен период. Обедена съм, че ако комисията не внесе проект на директива за преодоляване на тези различия в заплащането, няма да бъдем свидетели и на напредък в бъдеще. Стратегията Европа 2020 не съдържа отделни статистически данни, дезагрегирани статистически данни за заетостта и за заплащането на мъжете и жените. В Лисабонската стратегия се поставяше цел увеличаване на дела на заетите жени от 50 до 60%. Имаше стремеж към увеличаване на заетостта и сред мъжете. За съжаление, сега имаме една единна, единствена цел 75%, което обаче е средно и за мъжете, и за жените. Искам още веднъж да ви поздравя за това, че особено внимание обръщате на самотните майки. Горди сме с вас. Благодаря, госпожа Мора Шартие. Благодаря, госпожо председател. Става дума за мандата за тристранния диалог по бюджета за 2012 година. И, е, искам да направя една много конкретна и елементарна бележка. Е, тя се вписва в казаното от госпожа Гормай бихме искали политиките да се сближат, когато става дума за равенство на мъжете и жените. Искаме се в този мандат за, за преговори да има ясно откроени бюджетни средства за социално сближаване – да се каже какви са механизмите за постигане на равенство. Това е Европейският социален фонд, програмата Прогрес, борбата с насилието. Ако искаме да бъдем последователни, следва да се мобилизираме без остатък, за да може социалните фондове, предназначени за тези политики, ясно да бъдат включени в бюджета. Ако това не го постигнем, амбицията ни нищо не струва. Благодаря, госпожа Фегередо. Eh, gostava também aqui de referir três notas eh, que são importantes. Eh, uma tem ainda. Благодаря. Три коментара. И... То все е важно. Първо, по отношение на пазара на труда. Много важно е да се използват фондове като Европейски социален фонд, за да се насърчи постигането на равнопоставеност между половете, особено на работното място – Същевременно е не по-малко важно equal е, и у progress não deu a resposta que, a equal дава. Да се погрижим да постигнем програма, която работи като програмата Equal, защото програмата Progress не ни доведе е, до същите резултати. От Европейската комисия трябва да вземе това предвид. Съществува програма, програмата Прогрес, но а, а, тя не получава достатъчно финансиране, защото финансирането отива другаде. И така, средствата бяха недостатъчни и затова трябва да се настои пред Европейската комисия програмата Прогрес да бъде финансирана адекватно. Не трябва да забравяме също, че има проблеми и с финансирането като цяло. Много трудно е фирмите да получат 20% съфинансиране. Въпреки, че те се прилагат в много случаи, така че много често проектите не се подават, защото не е постигната целта за съфинансиране. Има и други страни, като моята страна, където това на практика е най-често срещания случай. Трябва да се информира комисията по този въпрос, защото не можем да допускаме това да продължи. Имало е различни ситуации в миналото, но те не са били е, толкова лоши. Процента на тези е, проекти, който се, е, от тези проекти, който се финансираше е, по-рано беше 10%. Мисля, че и сега комисията трябва да се върне към 10% е, съфинансиране, защото просто социалните организации не могат да намерят достатъчно средства за това. Искаме средствата на Европейския съюз да се използват по-добре, но трябва да се обръща специално внимание на тези области. Можем да използваме всички аргументи, които искаме, но трябва да харчим парите за това, за което са ни най-необходими. И тези програми са сред най-важните цели. Ще подам изменения в, тази, в този смисъл. Председател, да благодаря госпожа Фигерейда. Нямам други искания за думата, така че ще дам думата на госпожа Матера за заключение по този дебат. Нека преди това обаче да благодаря на всички колеги, които участваха. Искам да благодаря и на докладчика. Вие направихте всичко възможно да се изразите възможно най-бързо и кратко. Госпожа Матера, имате думата. Нямам какво да добавям след казаното от колегите. Те действително е, казаха важни неща. Съгласна съм с тях. И особено с последния оратор, госпожа Фигерейдо, която каза, че е много важно да се слезе до 10% съфинансиране, защото именно поради изискването за съфинансиране много от проектите не могат да, да бъдат подадени в държавите членки. Благодаря за всички изразени мнения. Председателката. Благодаря много, госпожо Матера. А сега нека да ви информирам, че комисията няма представители тук днес, който, които да могат да направят коментари по този конкретен дебат. На 3 май в 12 на обед е крайният срок за подаване на изменения и на 25 май ще гласуваме по доклада в комисията. В комисията по бюджета ще се гласува на 14 юли, след което в пленарна зала ще се гласува през юли. Оттам нататък минаваме към следващата точка от дневния ред доклад за насърчаването на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз във връзка с структурата. Извинете, мобилност и интеграция за хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания. Докладчика е госпожа Моран Шартие. А, искам да й дам думата сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, за да ви информирам за какво става дума. Европейската комисия предложи текст, който очертава основните цели за приобщаване на хората с увреждания в държавите членки. Основният доклад се изготвя от колегата Коза от Комисията по заетост и социални въпроси. Интерференция телефон. Е поради която преводът е невъзможен. Qui s'organise de façon très cohérente avec euh, les propositions de la Commission. Toutefois, je voudrais vous dire и така, предложението на докладчика е в съответствие с предложението на комисията до голяма степен, но в нашата комисия трябва да работим възможно най-прагматично по просто становището, което изготвяме, за да можем да покрием онази област, която попада под нашите компетенции. Първите два въпроса, които трябва да се споменат в становището, са следните. Първо трябва да, си, да говорим за социалното приобщаване на 80-те милиона хора с увреждане в Европейския съюз, тъй като поради тези 80 милиона хора с увреждания в комбинация с проблема на застаряването са засегнати основно жени – и трябва да се вземе предвид, че много от тези хора с увреждания всъщност са жени. D'établir de, des diagnostics très précoces et des solutions les plus précoces possibles pour la charge des personnes handicapées. Затова трябва да се вземат всички мерки за ранна диагностика и за намиране на решение, особено, що се отнася до грижата за хората с увреждани. Ако нещата се бавят, тогава ще има проблеми не само за а, образованието и професионалния живот на хората с увреждания, но и за а, техния живот като цяло. Второ, много а, е, а, е, ясно трябва да подчертаем, че често майките трябва да се грижат за децата с увреждания. Нещо, което се отразява катастрофално на техните кариери. Затова настояваме за повече гъвкавост в работното време, така че тази допълнителна тежест, която често попада върху плещите на майките, да се вземе предвид. И това е въпрос, който за мен е изключително важен, защото тази сутрин многократно чухме, че е необходимо съчетаване на семейния и служебния е, живот, но също времено, когато говорим за деца с увреждания, това е още по-актуално като въпрос. Именно заради това настоявам в становището да се подчертая този въпрос. Що се отнася до прагматичния подход към мъж... майките и грижащите се за деца с увреждания, имам конкретно предложение, което се надявам, че може да бъде подкрепено от различните политически групи, от комисията като цяло. Моето предложение е следното. Асоциациите на, жен... на родителите на деца с увреждания много често се състоят основно от жени. Мисля, че тяхното участие в тези асоциации трябва да бъде признато. И натрупаните в тези организации и професионални умения трябва да се имат предвид, когато се взема, вземат решения за кариерата на жените, защото те работят изключително активно в тези области, в тези сфери, така че жените, участващи в асоциации за хора с увреждания трябва да бъдат да получат специално признание за натрупаните там умения. Защото ако те не вършиха тази работа в асоциациите, тогава държавата трябваше да я върши. И е, е, всичко, което искаме, просто техните натрупани там професионални квалификации да се признават. В точка 5 говоря за това колко е важно да се има предвид, че увреждането най-често засягат жените и че трябва да се има предвид, че някои жени с увреждания претърпяват насилие. Всъщност много често, когато се упражнява насилие срещу хора с увреждания, жертвите са именно жени с увреждания. Така че това е много сериозен проблем, с който трябва да се борим. Друг важен въпрос е difficulté pour rentrer dans les entreprises. Voilà, j'ai essayé de faire un да се има предвид е, това, че жените с увреждания трябва е, да имат възможност да продължат своето образование и да го завършат, за да не се отрази увреждането отрицателно на кариерата им. Председателката, благодаря много. Преди да дам думата на госпожа Гормай, призвавам всички да говорят възможно най-кратко. Благодаря. So, uh, concerning uh, Elizabeth... Uh, По отношение работата, е свършена от Елизабет, в началото, където тя говори за социалното включване, 80-те милиона хора с увреждания в Европейския съюз, там трябва да се а, подчертае, че а, хората, които се грижат за, за възрастни хора или за хора с увреждания, са жени. А, също така трябва да се подчерта изрично значението на социалните системи, за това какъв е размера на пенсия, защото се говори за разлика в заплащането между мъже и жени, но има и големи различия при изплащанията на пенсии. Споменати се и майките, които се грижат за деца с увреждания. Това също е въпрос, който трябва да бъде взет предвид. Също и факта, че жените са изправени пред множество дискриминация. Знаем, че стратегията до 2020 година не може да бъде успешно изпълнена без участието на жените. Също така трябва да се признае и по-добре значението и ролята на жените, които се грижат за хора с увреждания. Трябва също да има и надежни данни и достоверна информация за това какъв е броя на жените, които се грижат за хора с увреждания и тяхната работа да бъде оценена. Госпожа Парванова, Благодаря. Ще говоря от името на госпожа Майснер, която не можа да дойде тук. Благодаря на госпожа Шатие. Нашата комисия се бори срещу дискриминация срещу жените и срещу а, неизгодните ситуации, в които са поставени жените все още. А, има много конкретни а, проблеми, свързани с отглеждането, а, с а, грижите за хора с увреждания. В стратегията от 2020 година е заложена целта 85%. Not offering uh, these people a real chance. Това е квота за заетост. Трябва да се подобри а, достъпа на хора с увреждания до всички е, сгради, институции и така нататък. Трябва да се помисли за по-добрата интеграция на хората с увреждания, които са една шеста от населението в Европейския съюз. Следваща стъпка ще бъде да се засили мобилността на хората с увреждания. Много от тях са изолирани от образователната система и професионалния живот, защото имат ограничен достъп, достъп нямат възможност да ползват обществения транспорт. Трябва да бъдат включени допълнителни стратегии за по-добра интеграция на хора с увреждания. Има дискриминация възоснова на а, пренебрежение и а, изолиране на тези хора от социалния живот. Така че много е важно да се обърне внимание на хората с увреждания. Благодаря, госпожо Парванова. Аз също се включих в списъка с изказващите се. Съвсем накратко ще се изкажа. Искам да кажа, че ще внесем изменения към доклада. Става въпрос тук за жени, които подлежат на двойна дискриминация. Първо, са дискриминирани, защото са жени и на второ място са дискриминирани, защото са с увреждания. Смятам, че планът за действие на комисията трябва да бъде подобрен. Той а, въжи до 2012 година, но до тогава много неща трябва да бъдат свършени. Също така е, смятаме, че хората с увреждане трябва да са равнопоставено в е, всички, всички аспекти на обществения живот е, що се отнася до образователната система, до трудовия пазар, до изграждане на професионалния живот и така нататък. Искам също така да спомена в тази връзка, че в много от държавите членки жените поемат по-голяма част от грижите за хора с увреждания, били, били те в семейството или не. Трябва да се занимаем по-отблизо с тези държави членки, които са а, осъзнали, че не само жените трябва да носят тази отговорност. Има държави членки, в които а, се предвижда а, всеки, който е с увреждания, да има право на личен асистент, личен помощник, а, който да му помогне да се справя с ежедневието. Също има така държави членки, в които са проведени редица реформи, за да се улесни живота на хората с увреждания. Предвидени са помощници, медицински лица, които да полагат грижи за тях. Що се отнася до а, свободното време? Надявам се, че а, комисията а, по отблизо ще се занимае с тази тема и ще се позове на редица а, примери. все пак обаче остава отговорност на държавите членки да финансират отделните действия и мерки. Сега госпожа Плондър има думата. Едноминутно изказване. Искам да ви поздравя за предложенията ви становището, които приветствам. Е, приветствам е, списъка на действия, които сте изброили по отношение на комисията. Нищо не пречи равенството между е, половете да бъде въплатено и включено във всички предстоящи действия. Затова искаме да призовем комисията и а, държавите членки е, да е, отбелязват равенството на половете, когато разискват е, всички а, въпроси. Жените не са представени добре при вземането на решение в политиката като цяло. А, в допълнение, жените с психическо или физическо увреждане са в по-висока степен засегнати от дискриминация, отколкото мъжете с увреждане или мъжете без увреждане. За това призоваваме комисията и държавите членки да вземат предвид, че половата принадлежност на лицата с увреждания има значение с оглед на услугите, които им се предлагат. не зная, не, не видях на веб страницата на комисията дали е, известието съществува и в други формати, например Брайл или е, записана реч, така че хората с увреждания да могат да стигнат до него, да се осведомят за него. Ако не съществува, просто не видях това. Може би представителите на комисията могат да ни кажат, просто аз не видях дали има такива формати. По-добре, за да има достъп до тази информация и сред всички хора с увреждания, това известие да бъде съответно качено на уеб страницата в комисията – е, за, в тези различни формати. Защото в крайна сметка ние говорим за достъп, правото на достъп е, като е, основно изискване в контекста на стратегията. Благодаря, госпожа Фигуаредо. Благодаря, госпожо председател. Докладчикът вече се е спрял на изключително много важни въпроси. Но още веднъж искам да повторя нещо, което току-що бе казано във връзка с бюджета и финансирането. Искам да кажа колко важно е да бъде предвидено финансиране за организациите, които работят с хора с увреждания и правят проекти в тяхна полза – това трябва да бъде предвидено в бюджета. Мисля, че и тук можем да добавим предложение в този смисъл. А, не искам сега да правя предложение, защото искам първо да го обмисля. По отношение на заедостта, ако, хор, ако жените имат трудност да си намерят а, работа в случай, че са жени с увреждания, те са жертви на още по-голяма дискриминация. Докладчикът вече е изяснил това, но мисля, че е задължително да подчертаем факта, че се нуждаем от положителни мерки, мерки с положителна насоченост, като те бъдат подплатени с необходимото финансиране. Тук Европейската комисия е длъжна да даде пример. и да внесе предложение за ефективна борба срещу тази двояка дискриминация, на която жените са подложени в достъпа си до пазара на труда. От една страна заради това, че са жени, от друга страна заради това, че имат увреждания. Благодаря, госпожо Фигуаредо. Сега госпожа Монтони от комисията имате думата. Thank you. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за проекта на становище и искам да благодаря за всички изказвания, направени днес. Бяха поставени твърде относими въпроси. Мисля, че някои от тях са правилно отразени в стратегията по отношение на хората с увреждания за следващото десетилетие. При тази стратегия сме се вдъхновявали от Конвенцията на ОНЕ за правата на лицата с увреждания. От януари Европейският съюз е страна по тази конвенция. Европейският съюз се присъедини към нея заедно с държавите членки. Измерението, свързано с пола, има своето място в конвенцията и тя предвижда необходимите механизми, за да бъдат взети въпросите за равнопоставеността на двата пола при решаването на проблеми проблемите на хората с увреждания. Искам да се спра на стратегията Европа 2020, защото тя е много тясно свързана с стратегията за хората с увреждания особено свързани са целите заетост, образование, ограничаване на бедността. В скоро време предстои да обнародваме показатели, свързани с образованието на хората с увреждания и жените с увреждания. Това пак се вписва в целите за етост, образование, ограничаване на бедността. Държавите членки би следвало тук да получат подкреп от комисията. Ние възнамеряваме да им е, окажем такава подкрепа, е, ще бъде направена разбивка. Данните ще бъдат дезагрегирани, т.е. ще се направи съпоставка е, на показателите за заетост, респективно безработица, сред жените с увреждания, мъжете с увреждания и населението като цяло. Сега е, по въпрос е, дали в други формати, е, предназначени за хора с увреждания, известието съществува на веб страницата на комисията. Не мога да ви дам а, отговор. Зная, че съществува на всички езици на общността, но ще проверя дали съществува в формати предназначени за хората с увреждания и ще ви съобщя това. И сега последен коментар от страна на докладчика. Благодаря за всичките ви коментари и изказвания. Ще се постарая да се съобразя с тях а, с максимален брой поне. Е, отбелязах си, че имаме обща воля за борба с двояката дискриминация, на която са подложени жените като жени и като жени с увреждания. Е, госпожа Първанова, госпожа Фегередо, е, мнозина говориха по този въпрос. Отбелязвам си, че много членове на комисията биха искали грижите да а, бъдат а, вписани а, в а, така нашите мисли, свързани а, с равнопоставеността на половете, госпожа Гормай. значи, пола и половата принадлежност на хората с увреждания са неща, на които трябва да наблегнем. Отбелязах си и бюджетната проблематика и предложението, което бе направено от Илда Фигаредо. Ще се постарая максимално да взема предвид тези предложения. Смятам, че ако всички тези а, анализи ги споделяме в еднаква степен, а, можем а, по същия начин а, да подкрепим и текста, както измененията към него. Благодаря. Срок за внасене на измененията 4 май. Гласуване в комисията на 25 май. 16 юли гласуване а, в а, Комисията по социални въпроси и заетост и след това пленарно заседание. А, следващото становище също е от а, Комисията по заетост и социални въпроси до 10-та точка от нашия дневен ред. Утвърждаване на мобилността на работниците в Европейския съюз. От наша страна докладчик за становището е Андрея Чешкова. Давам ми дума да незабавно. Още веднъж припомням, че времето лети много бързо. Аз съм поводня měla připravено několik... Благодаря, госпожо председател. А, в началото подготвих няколко страници за уводните думи, но в крайна сметка реших, че насърчаване на мобилността на работници и служителите в Европейския съюз е една много важна тема, с която трябва да се занимаем тук в комисията. но като видях колко интересна и всеобхватна беше дискусията по доклада на госпожа Краца, реших да съкратя дискусията по моя доклад. Водещата комисия е комисията по заедостта. Мобилността на работниците и служителите е много важна. Това е една от основополагащите свободи в Европейския съюз, но тя води до е, социални до понякога социално-економически проблеми, но от друга страна до социално и економическо сближаване. Има много аспекти в включени в доклада, с които докладчика се е занимал в подробности. Има изследвания, които се занимават с мобилността на жените в Европейския съюз. Вижда се, че от тези изследвания, от доклади, а, има много специфични различия между мобилността, отнасяща се до мъжете и до жените. А, Нещата зависят от възрастта, от семейното положение, от степента на образование и така нататък. Много изследвания посочват, че има различия между мобилността в рамките на професионалния живот между мъжете и жените. Мъжете много по-често сменят местоживенето си а, заради работното място. 44% са жени, мъжете, извинете, и 27% са жените. Защото в повечето случаи жените а, следват своя партньор при едно такова преместване. А, говорим за мобилност на работниците и служителите. И в крайна сметка се очертават и проблеми, свързани с оценката на работата, както и при разграничаването и на заплащането на а, заплащането при жените и при мъжете. А, проучванията показват, че жените имат по-малки очаквания. Не става въпрос тук само за по-добри условия на работа или а, за възможности за израстване в кариерата. А, при жените е много други фактори играят важна роля, например достъп до социални а, мрежи, допълнителни помощни средства за отглеждането на децата, сигурен подслон и така нататък. Един проблем, пред който са изправени а, хората, които се преместват от едно място на друго, е свързано с това, че те не са наясно със своите права и задължения на новото място. И също какви осложнения а, може да, до какви осложнения може да се стигне възоснова на тази липса на познаване на местните системи. По този начин се ограничава възможностите на мигриращите работници и служители да а, се възползват и благодетелстват от а, придобивките на съответните социални системи. Съществува директива 38 от 2004 година, която се занимава с свободата на придвижване в рамките на Европейския съюз. И тази директива е посочена и в съобщението на съвета. Е, съвета посочва, че изпълнението на тази директива не е в съответствие с нуждите на семействата, които се местят от едно място на друго. В моето становище се концентрира върху три аспекта. На първо място нещата се отнасят до различията при заплащането на мъже и различията в възнагражденията на мъжете и жените. Ето защо и жените не виждат голям смисъл да се место едно място на друго, за да сменят работата си. От друга страна, жените се преместват, защото партньорът сменя работното място. Искам да подчертая в тази връзка, че а, тук се по... тук става въпрос не за регистрираните партньорства, става въпрос за съпрузи, за хора, които могат да докажат една а, дългосрочна връзка и дългогодишен семейен живот. На трето място е изчерпателната информация, която трябва да бъде предоставена на семействата, така че те да могат да се възползват от социалните системи на новото място. Благодаря. Преди да дам а, думата на колегите, искам да помоля всички, които искаха да вземат думата, да се изказват съвсем накратко, най-много по две минути. Мисис Неведалова, Босгод. Госпожа Недевелова. Uh, uh, Благодаря много, за да сме възможно най-бързи. Ще говоря на английски. Мисля, че становището е много добре изготвено. Мисля, че всички са получили моите коментари. Така че е, мисля, че становището е добро. От името на групата на социалистите и демократите най-важният въпрос е гъвкавата сигурност. Т.е. не само гъвкавостта, а сигурността, особено по отношение на гледачките, на деца. Повечето от тях са жени, те пътуват в чужбина, не получават добро заплащане, нямат договор, нямат застраховки е, и социални осигуровки и това често става проблем. Що се отнася до мобилните работници, е, повечето от тях са жени, е, са мъже, но често и жените се местят с тях. Така че жените е, трябва да имат възможност да си намерят място в новото общество, за да се реализират for the education the languages, which is the most difficult and most important part at the beginning when you want to... Езиците са много важни и това е в първия абзац. Много важно е това, когато някой иска да си намери е, начин на живот в чужбина, така че трябва да има възможности за партньорите на хора, работещи в чужбина, да научат местния език. Това е добре за семейството, трябва да имат и здравни осигуровки, и социални осигуровки. Има много други въпроси, но няма да ги споменам, защото нямаме време. Благодаря. Благодаря, госпожа Пломб. Благодаря, госпожо председател. Казах, че колегата говори твърде бързо за превода към други езици. Нека първо да благодаря на докладчика за становището. Въпросът е много важен. Искам да подчертая един от феномените, който възниква в резултат на мобилността в рамките на Европейския съюз, а именно феномена на изоставените деца. Много често децата са в една държава членка, родителите им работят в друга държава членка. Както знаете, имаше една резолюция на Европейския парламент, чакаме съобщението от комисията по въпроса. Но мисля, че си струва и в това становище да споменем, че призоваваме държавите членки да създадат механизъм за сътрудничество, който да има за цел да преодолее катастрофалните последици върху семействата, особено върху децата, свързани с разделянето от родителите и голямото разстояние. Призовават се държавите членки да подобрят положението на изоставените от родителите си по този начин деца и да им се помогне да се развият добре и да имат е, достъп до образование и е, до подходящ социален живот, за да може да се е, направи нещо за децата, които са оставени в страната на происход. Благодаря ви. Госпожа Корнелисън има думата. Да, ще бъда съвсем кратка. Добър е текста, много добра основа, въз, върху която да работим. За сега има само една страница, но, уверявам ви, ще я разширим. Много важно е да се спомене, че много повече мъже, отколкото жени, използват правото си на свободно придвижване бариерите пред жените трябва да бъдат премахнати, основно чрез изграждане на равнопоставеност, е, чрез е, равнопоставеност по отношение на социалните права. И така въпроса за майчинството е много важен, също така и достъпа до грижа за децата, отпуск по бащинство и други възможности, така че деца, семействата с деца да могат да упражняват правата си. Госпожа Плум спомена децата, които са оставени в страната, страната на происход. Да, мисля, че това се взема предвид, когато споменем облегчаването на, прав... на семействата с деца при тяхната мобилност. Е, що се отнася до грижата за деца, много често това са е, е, жени от страните на происход, които отиват в, на чуждата страна, нямат достъп до информация за правата си, не знаят и как да се организират, за да се борят за правата си. Що се отнася до съпругът или съпругата, най-голям проблем имат при придвижването си съпрузите или съпругите в хомосексуалните бракове. Транссексуалните също трябва да се споменат. Председателката, благодаря госпожа Овир. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Трите точки на становището са изключително съдържателни. Те опоменават повечето от проблемите, свързани с мобилността. Няма да споменавам казаното до тук от колегите, съгласна съм с всички. Но мисля, че не трябва да се говори само за децата, които са а, оставени в страната на происход, а за изоставените съпруги. Много често мъжете пътуват по работа, а много често жените им са безработни в родната им страна, но същевременно не пътуват с мъжете си, защото не разполагат с достатъчно информация за това, че това е възможно. В днешния свят на технологиите би трябвало да е изключително лесно да се изготви една проста брошура с основните права на хората, които искат да се, придви... да се преместят в друга страна, за да могат те да получават вярната информация. Защото сега, за да се намери информация, е, хората трябва да прегледат 10-15 различни сайта и по някой път не могат да прочитат информацията поради езиковата бариера. Сега, по отношение на заплатите, не знам дали във всички държави членки, но поне в половината държави членки заплатите са поверителна информация, включително и в Естония, в държавния сектор. Е как тогава можем да се борим срещу по-низкото заплащане на жените, ако не е ясно какво получават колегите. Аз лично смятам, че заплатите не трябва да са поверителни, трябва да са прозрачни. Благодаря много, госпожо Вир. Госпожа Чешкова, имате думата за две минути максимум. Я велице дякую за припоминки. Благодаря, благодаря за вашите бележки и коментари. Разбира се, ще се а, опитам да ги взема предвид доколкото е възможно. Също така искам да добавя, че като цяло мненията, които се изразяват тук, ни обединяват. Но все пак ме изненадва, че има деца, които биват оставени в страната на происхода. И аз имам две деца и въобще не си мисля как родителите могат да се преместят и да оставят децата си вкъщи. Аз говорих и с съветници по а, тази тема, а, които работят с отделни организации и социални мрежи. И ми беше казано, че има наръчник, в който са включени всички необходими съвети, цялата необходима информация. Също има и информация в интернет. Всичко е информация, с която трябва да разполагат семействата, когато решат да се местят. Аз се позовавам на съобщение от съвета от решение на Европейския съд в тях се посочва посочва дефиниции за това какво означава партньор или така нататък. Следващия път, когато имаме повече време да обсъдим този доклад, ще се впусна в подробности. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Ческова. Аз също се надявам, че ще имаме възможност и в бъдеще да обсъдим този доклад. Изменения до 3 май, 25 май гласуване в комисия, 16 юни гласуване в другата комисия и 16 юли гласуване в пленарна зала. Преминаваме в Следващата точка, това е становище по доклада от Комисията на Либе. Става въпрос за организираната престъпност в Европейския съюз. Давам думата на докладчика по становище госпожа Костер. credo che si tratti di una importante relazione. Благодаря. Този доклад е важен за Комисията за граждански права и свободи, тъй като е първият органичен доклад, изготвен по собствена инициатива по този така важен въпрос. Той е посветен на различните аспекти на борбата с организираната престъпност. По всички причини, които са ни известни, той е много важен и за равенството между половете. Вчера имаше заседание на контрадокладчиците – и решихме, че поради сложността на доклада и поради факта, че госпожа Алфане от Либе е водеща, а, поради факта също, че има а, вече внесени над 60 изменения, Либе ще има нужда от повече време за анализ. Така гласуването в пленарно заседание е отложено за първата сесия през октомври. 20 май е срокът за измененията в Либе. И за комисията по въпросите на жените срокът е 4 септември. Значи на 25 май ще го разискваме тук в комисията и ще гласуваме първоначално. В своя доклад съм се опитал да се вместя в 1500 знака обем – като засегна все пак всички важни въпроси. Естествено, по всички тях могат идеите да се доразвият. Има различни въпроси, по които и аз самата ще внеса изменения, като се има предвид, че докладът е на Либе и Либе е водеща комисия – предлагам на колегите със своите изменения ние да се съсредоточим върху най-важните проблеми, за да не се стигне до отпадане на изменения и негласуването им поради прекомерната им дължина или релевантност. Първото, на което искам да се спре, е, че жените и момичетата са много голям дял от пострадалите от организирана престъпност. Тук говорим за престъпление против личността. Основната линия на превенция на престъпността е социално приобщаване, борба с дискриминацията и борба с престъпността. Следващият въпрос. Трета точка. Някой път жен, е, е, нали, жените всъщност са мълцинство от гледна точка на активно участие а, е, в престъпната дейност, но в някои а, видове организирана престъпност те започват да придобият все по-голямо значение а, като извършители или съучастници, например, експлоатация. Те служат като посредници. Също така са посредници в наркоканалите. Някой път имат и е, много сложна двояка роля на извършители и на е, постадали, е, което е изключително важно и трябва да му се обърне внимание. Трябва да се обърне внимание и на държавите членки. На следващо място. Трябва да бъде създадена култура на законност трябва да се провеждат разяснителни кампании чрез НПО, да се организират кампании, включително за подпомагане на пострадалите от престъпления жени. При, приветствам директивата за превенция и борба с трафика на хора, тъй като тя има своя аспект, свързан с принадлежността към определен пол, трябва да направим цялостна нормативна уредба в Европейския съюз за защита на пострадалите от престъпленията и като когато разисквахме Европейската заповед за закрила, казахме, че трябва закрилата на пострадалите да бъдат закрилата на пострадалите трябва да бъде разпространена и към всички свидетели на престъпления, извършени от организирана престъпна мрежа, а не само към трафика. От гледна точка на економическата защита на жените, е, трябва да кажем, че често пъти те стават жертва на економическа експлоатация, а също така и често пъти падат жертва на отмъщение. Значи трябва да се предвиди необходимата санкция и за тези престъпления. И на последно място трябва да предвидим необходимата роля на жените в борбата с организираната престъпност. Имам предвид жените съдии, прокурори и въобще жените на всички длъжности, които имат отношение към борбата с престъпността. Сега, трафикът на жени е много е, деликатен въпрос. Е, ролята на Еврожуст, Европол е, е много важна. Там има събрани много статистически данни за така половата обословеност на престъпленията и зависимостта на това дали сте пострадали или извършител от вашия пол. Често пъти е, жените е, са изключително активни в е, неправителствените организации, които се борят с различните видове престъпност жените и престъпленията в кибернетичното пространство е друга важна тема. Обещетението за пострадалите е много важен въпрос, особено като се има предвид, че организираната престъпност често пъти е разклонена в множество страни. Е, престъплението се извършва в една държава или престъпникът се намира в една държава, а вредата за пострадалия настъпва в друга държава. Както казвам, обещетението и закрилата на жените трябва да бъдат централна тема за нас. Трябва да защитаваме и унези жени, които съобщават за престъпленията. Но това, разбира се, е първоначален проект. Председателят. Благодаря, госпожо Коста. Преди да дам думата на представителя на комисията, искам да кажа добре дошли на представителите на една група в нашата комисия. Това са студенти от университета в Лунд в Швеция. те учат по дисциплината полове и равенство на половете. госпожа Сване Пол от комисията сега има думата. Thank you very much, uh, chair. Благодаря много, госпожа председател. Комисията приветства този това проекто становище и може да го подкрепи до голяма степен. Подкрепяме и проекта становището на госпожа Алфано. Проекта доклада на госпожа Алфано. Нека да спомена три въпроса, повдигнати от докладчика. Първо, що се отнася до предотвратяването на организираната престъпност и престъпността като цяло, това е действително един от приоритетите и в план за действие от Стокхолм и в съобщението за вътрешната сигурност. И както сме правили в миналото, и тук сме разработили много мерки за предотвратяване на престъпността, включително и мерки свързани с половете. И затова подкрепяме напълно трите приоритета, очертани в становището. Тук искам да спомена програмата ISEC. Тази програма предоставя финансова подкрепа за проекти, за инициативи за борба и предотвратяване на организираната престъпност и на Генерална дирекция вътрешни работи на, на техния сайт. Може да намерите списъка на проектите, които са били финансирани през последните години. Също така искам да спомена подкрепата от страна на комисията за мрежа за предотвратяване на престъпления в Европейския съюз. от на тази мрежа е обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването на престъпността. 750 000 евро отидоха миналата година към тази мрежа. Както знаете, има множество законодателни предложения и в тях най-системно включваме клази, свързани с предотвратяването на престъпността, включително и организираната престъпност. И докладчика тук споменава, например, директивата за предотвратяването на трафика на хора и за защитата на жертвите. Там има много силна разпоредба за предотвратяването на този тип престъпления. Подкрепяме и съсредоточаването върху трафика с трафика на хора, защото именно жените и децата са най-уязвимите жертви по отношение на тази тип престъпност. Именно за това много се радваме, че наскоро бе приета, публикувана в официалното издание на Европейския съюз и влезе в сила нова директива за подкрепата на жертвите, както и за ранно откриване на жертви на трафик на хора. Последната ми, последният ми коментар е свързан с защитата на жертвите. Да, действително, ние напълно подкрепяме това предложение, тази разпоредба и колегите в Генерална дирекция правосъдие и службите на госпожа Рединг изготвят съобщение, което ще бъде публикувано през май. Ще... В този случай не се покриват свидетелите и сътрудничещите с полицията, но също времено се е, покриват свидетели, които са жертви. През 2004 година бе прията директива по този въпрос и е, се предлагат решения за компенсиране на жертвите на престъпленията. Благодаря. Благодаря, госпожо Коста. Искате ли да направите допълнителни коментари? Искам да благодаря на комисията за изказването изказаното. Напълно съм съгласна е, тук, що се отнася до проблемите, до програмите за борба с организираната престъпност. Необходимо е да се изготви текст по този въпрос. Тук става дума за защита и се надяваме, че всички жертви, преките и непреките жертви на организираната престъпност, не само жените и малолетните, но всички жертви е, ще получат е, защита. Е, така че е, се радвам на казаното от комисията. Председателката, благодаря много на докладчика по становище. Както самата тя спомена, имаме повече време за изменения в сравнение с първоначалния план и така крайният срок е 4 май, а не 20 април. Гласуване в комисията на 25 май, в Либе гласуване на 19 септември, след това докладът отива в пленарна зала през октомври. Следващата точка от дневния ред е точка 12. Проектостановище по доклад на Комисията по външни работи. Става дума за външната политика на Европейския съюз в подкрепа на демократизацията. Госпожа Пападополо е докладчик. Имате думата. Oh, yes. Much, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка, времето ни е кратко. Много се радвам, че тук присъства госпожа Вероник де Кайзер, тъй като тя е докладчик по работния документ на Комисията по външни работи за външните политики на Европейския съюз в подкрепа на демократизацията. И ние в Комисията по правата на жените равнопоставеността между половете е, бихме искали Комисията по външни работи да включи някои от нашите предложения в своето предложение за резолюция. Дам си, разбирам, че в работния документ на госпожа Де Кайзер се споменава съвсем е, конкретно това, че външната политика на Европейския съюз трябва да се съсредоточи върху необходимостта от постигане на демокрация в трети страни. Моето становище е свързано с случващото се в момента в Северна Африка и Близкия изток. Става дума за усилените опити на гражданското общество да се постигне демократизация в тези страни. Смятам, че Европейския съюз трябва да подкрепя такива движения, които могат да доведат до развитие на парламентарна демокрация. Това е основният смисъл тук. Защо искаме жените да а, бъдат овластени, да бъдат представени? Ние като Комисия по права на жените настояваме да се каже, че има нужда от стратегия на Европейския съюз, която в дългосрочен план да настоява равнопоставеността между половете да бъде част от всички проекти, програми и дейности в, външ... в трети страни, които са насърчавани от Европейския съюз. Това е много важно за демократичната стабилност, социалната свързаност и правата на човек. Също така бихме искали Европейския съюз да изиграе важната роля за укрепване на равнопоставеността между жените и мъжете – чрез тематични приоритети и чрез използване на подход насърчаващ участието на жените и чрез създаване на такива програми, които да се борят срещу стереотипите а, по отношение на половете и срещу всички типове дискриминации срещу жените. Също времено трябва и жените да участват в предотвратяването и разрешаването на конфликти и да бъдат овластени, за да бъдат активни граждани. много важно е жените да участват и в гражданското общество и да участват в вземането на решения. Смятаме, че участието на жените в вземането на решения на всички нива ще е изключително важно за представянето на жените като цяло. И накрая програмите за равнопоставеност между половете трябва системно да бъдат оценявани и да се осигури необходимото финансиране за тях, защото дори когато имаме политическа воля за демократизация, ако няма необходим, ако не разполагаме с необходимия бюджет, няма как да се действа. Много сме доволни от това, че външната служба на Европейския съюз се опитва да постигне равнопоставност между мъжете и жените по отношение на назначенията на служители в тази служба и по отношение на позициите на ръководители на делегации. Това е много важно, защото това поставя жените в, на, на важни позиции за вземане на решение. Това са нашите препоръки. Много се радваме, че госпожа Декайзер е тук. И се надяваме, че тя може да включи тези предложения в доклада на Комисията по външни въпроси. За съжаление, измененията трябваше да бъдат подадени днес до 12 часа. Мисля, че е малко иронично това, че обсъждаме въпроса тук днес в момента и слушаме идеите на колегите, след като времето вече е изтекло най-малкото трябва да имаме поне е, два часа удължаване на срока за подаване на измененията, за да могат хората да изслушат дискусията и поне до 3 часа след обед да имат възможност да подадат своите изменения. Ако е възможно да се удължи този срок, препоръчвам това да бъде направено. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпожо Заборска, имате думата. Дякуем пекни, пани председничка. Благодаря, госпожо председател. Искам да подкрепя казаното от докладчика по отношение на измененията. Ще е добре, ако се удължи срока до 3 часа след обяд. Имам някои общи бележки. Докладът на госпожа Декайзер показва, че тя има много опит в областите, които тя засяга в доклада си, като работата за развитие и така нататък. В доклада са отразени много от позициите и усещанията на парламентаристите. Европейския съюз трябва активно да работи за зачитане на човешките права в трети държави. Има много доклади, свързани с Северна Африка или други държави по света. Важно е да се вземат предвид човешките права и тяхното зачитане, да се предвижат съответните санкции при тяхното неспазване. Този доклад е много важен за Европейския парламент, така че комисията да може да изготви възоснова на този доклад и да предложи директни, конкретни стъпки и мерки. Благодаря на нашия докладчик за това, че тя подчертава зачитането на човешкото достоинство в своя доклад, като се има предвид и а, достойно третиране на мъжете и жените. По точка първа и втора се говори за политиката на европейско ниво. Смятам, че тук става въпроса за политиката на Европейския съюз а, за трети държави. Може би а, тази част от а, текста на европейско ниво да бъде премахната. Има много проблеми, свързани с, с зачитането на човешките права в трети страни. Може би ще е по-добре, ако. А, не се позоваваме на справочници или на някакви идеолог... идеологически терминологии, свързани с проблемите в тези държави. Трябва да се постави акцент върху равно, равнопоставеността на половете. Нещата трябва да са формулирани много ясно, така че да не звучат двусмислено. В много държави, например в Демократична република Конго, човешките права се нарушават, а ние а, толерираме обозначението на такива държави като демократични. Благодаря на госпожа Чебовска. Искам само да повторя какво каза докладчика. По отношение на срока за измененията, съжалявам, че сроковете са толкова кратки, но а, този срок е определен в комисията АФЕТ а, и срокът е определен много по-рано, отколкото е включена точката в дневния ни ред. Но може би по изключение ние можем да оставим този въпрос е отворен и да удължим срока до 2 часа след обяд. Ще имате възможност да внесете вашите изменения. Госпожа Плам, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да изразя високата си оценка за проекта на становище, изготвен от колегата Антигони. И искам да приветствам присъствието на госпожа Вероник Декайзер тук, тъй като тя наистина има огромен опит е, в сферата на външните отношения на Европейския съюз. Обедена съм, че трябва е, да наблегнем повече е, върху аспекта, свързан с равенството на двата пола. Имам предвид това, което става напоследък в арабските страни, в Тунис и Египет. Жените излязоха на улицата, за да се борят за правата си. Те се борят сега за укрепване на тези права. И се борят за укрепване на условията за равнопоставеност. Разчитайки на този пример, е, трябва да подчертаем по-сериозно пълноценното участие на жените във всички сфери на сигурността и мира, е, конкретна превенция на конфликтите и устойчив мир са крайните цели. И това е важно не само в тази сфера, но и в сферата на международната търговия. И там трябва да включим въпросите на равенството на половете, защото ние се нуждаем от присъствие на жените във всички търговски споразумения, във всички преговори по такива споразумения също така трябва да разширим участието на жените в изготвянето на наръчници, да подкрепяме жените, които се борят за права на а, е, своите а, е, равнопоставени и трябва също така да а, е, се борим за правата и защитата на уязвимите групи децата, малцинствата, хората в неравностойно положение. И така, госпожа Пападополо, ако може да обобщи. Okay. Извинявам се, казва председателката. Искам да приветствам и аз при съствието на докладчика от комисията АФЕТ. Госпожо Декайзер, давам ви думата. Няма да говоря дълго, госпожо председател. Аз съм тук, за да ви изслушвам. Искам да ви кажа, че е, имам предварително напълно положително отношение към е, вашата работа. Може е, обаче е, в е, моя доклад да спомена още веднъж значението на жените. Аз очакам вашето становище и ще го отразя максимално. Да, трябва равнопоставеността да бъде в центъра на политиката свързана с правата на човека и във външната политика. И а, е, в това отношение а, е, ще имате пълната ми подкрепа. Искам да кажа също, че в момента а, е, моментът е особено подходящ за такова включване на аспекта, свързан с жените. Както бе казано, в арабските страни жените се борят за участие в демократичните движения, докато е, след такава борба сме свидетели на това как те обикновено биват изключвани от процеса на вземане на решение. Те вече не присъстват е, в него. И за това като имаме предвид това участие на жените в борбата за техните права и за тяхната свобода, би трябвало да не забравяме полуките от миналото. Жените се борят, след което изчезват. Затова с открити обятия ще приема всички предложения на вашата комисия. Няма да отнемам повече време за пространно изказване. Благодаря, госпожо Декайзер. Госпожа Гормай, само една минута, моля. Мисля, че както каза колегата Вероник, тя е моя приятелка, моментът е историческа. Нека си припомним войната на Балканите и началото на реконструкцията там. От реконструкцията жените изпаднаха напълно. И именно за това сега имаме а, работна група за участието на жените, за да не се а, стигне до такова отпадане на жените от демократичните а, промени в последствие. Председателката, да, благодаря. Сега отново даваме думата на госпожа Пападополо. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че удължихте срока за изменение до 2 часа. Ще приветствам всички писмени поступили предложения. Да, действително равнопоставеността на половете е централен въпрос, особено в сегашния момент, в трети страни, е, в които има голямо социално безпокойство и жените е, отстояват правата си. Правата на жените са права на човека. Те имат право да имат глас в решаването на бъдещето на своите страни. Разбирам, че госпожа Декайзер е, е готова да застъпи това становище на нашата комисия в своя документ. Всъщност, в обяснителния меморандум, където се говори за стълбовете на Европейския съюз, бях много впечатлена от това, че не трябва да има двоен аршин, който да става предпоставка за погрешни оценки и решения в бъдеще. Е, както каза колегата, е, там където се нарушават правата на човека, независимо в коя страна е, се наблюдава това явление, Европейският съюз не бива да мери с двоен аршин. Той трябва да налага своите стандарти и да подкрепя неизменно демокрацията. Сега, жените се стремят към повече възможности и мисля, че равнопоставеността на двата пола трябва да залегне и в е, окончателния документ, който ще бъде прият от Комисията по външни работи, защото към това се стремим, в крайна сметка. Председателят, благодаря. Като се има предвид, че официално срокът за измененията вече изтече, всички изменения, които ще постъпят в момента, ще бъдат приети до 2 часа и трябва да постъпят до 2 часа след обед в секретарията. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги за тази така интересна сутрин. Припомням ви, че ни предстои и много интересен следобед обществено обсъждане, което ще започне в 3 часа. Ще ви очакваме. Благодаря ви още веднъж за сутринта. Председателката любезно благодари на преводачите.